Ladies and gentlemen, good morning. Дами и господа, добър ден. We would like to start now with the vote. Бих искал да започнем с гласуването. Господин Деграндес обаче иска думата. Заповядайте. Микрофона, ако обичате. Благодаря ви, господин председател. Съвсем кратък въпрос, който обаче е важен. Комисията по външни работи, според мен, не може да не каже нищо за трагедията в Еквадор. Това е човешка трагедия. Еквадор е приятелска държава държава, която сключи многостранно споразумение, включително и с Перу. Така че, господин председател, бих искал да ви помоля да изразите е, нашите съболезнования и нашето съчувствие към тази държава или може би пък да запазим една минута мълчание. Е, Dass wir unsere Solidarität mit den Menschen dort zum Ausdruck bringen, den Familien. Разбира се, е, ще изразим нашата солидарност е, с е, всички близки на жертвите. Защото очевидно броят на жертвите е много по-голям от това, което се съобщава. И навсякъде виждаме как майката природа всъщност проявява своята сила навсякъде, дори спрямо нас хората. Така че ние се сблъскваме с драматични случаи, но хората на други места се сблъскват с такива драматични случаи, които в Европа, поне на нас ни се струва, че са невъзможни до момента. Макар, че все пак а, и тук сме се сблъсквали с подобни ситуации през последните десетилетия. Затова предлагам да се изправим, за да почетем паметта на загиналите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 Уважаеми дами и господа, нека да започнем с гласуването. Първата точка са Филипините. Три пъти ще гласуваме. Въпроса за консенсуса. Докладчика мисля, че няма какво да съобщи. Така че ви моля да започнете да гласувате електронно. Abstimmung ist е Гласуването приключи. 52 е на 60, така че э, изменението се приема. Преминаваме към второто гласуване. Препоръки по проекта за а, заключения за включването на държавите членки и кооперационното сътрудничество във връзка с присъединяването на Република Харватия. Така че това е специално гласуване за Харватия. Може да гласувате. The vote is closed. Гласуването приключи. Mit 52 52 на 60 52 за, 6 въздържали се и 2 против. Така че се приема това предложение. А сега преминаваме към доклада. Искам да благодаря сърдечно на докладчиците в Сянка. Мисля, че се опитахме да разгледаме всички различни гледни точки по отношение на правата на човека. Разбира се, надявам се, че ще, ме, ще проявите разбиране, че не успяхме всъщност да отчетем, разбира се, всяко конкретно предложение, но мисля, че всички виждания им позиции а, като идеи са включени а, в а, доклада, така че благодаря наистина за вашето разбиране, за това, че конкретно не можахме да включим абсолютно всички изменения, защото това щеше да а, надхвърли рамките на възможното по отношение на детайли и така нататък. А, оказа се, че няма превод на испански, така ли е? Имам въпрос към техническата служба, ако може да се погрижите за превода на испански. Антар 37 дафюр. Менение 37. За, против. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, Приема, а, против, отхвърля се. Приема се. 48 за, против, възражали се, приема се. Компромис първи е, за, против, възражали се, приема се. Изменение 53. За, против, въздържали се, приема се. 54. Приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, възражали се, приема се. Компромис 2 за, против, възражали се, приема се. Компромис 3 за, против, възражали се, приема се. Изменения. Шестьдесят и изменения за. Приема се. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5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 Ачи Йолго. 14 да, про, а, е, за, против, възражали се, отхвърля се. 15 за, против, възражали се, отхвърля се. 16 отхвърля се. 17 за, против, възражали се, отхвърля се. 18 за, против, възражали се, отхвърля се. 19 за, против, възражали се. Още веднъж 19 гласуваме за. Против. Проверяваме. Мисля, че се е приело, но да проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Гласуването приключи. 34 на 28 приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърли се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22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 Добре, от 29-то тогава до 33-то изменение. А 30-то, добре. Ако всички сте съгласни, гласуваме сега от 300 до 36. Добре. Добре, може, можем първо да гласуваме 29-то до 31-во. Ма 29-то каза председателя вече е гласувано. Сега председателя пита отново, ако всички сте съгласни, за 30 гласуваме сега. За, против. Проверяваме електронно. Гласуването приключи.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 против, въздържали се, отхвърля се. Първо, второ, трето. Те са еднакви всъщност. Не знам как го е постигнал това докладчика. За. Против. Възражали се. Приема се. Четвърто. За. Против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 електронно гласуване. Може да гласувате. Can I have these identical amendments? How is that possible? Yeah, nevertheless. The vote is closed. I would like to see them. Гласуването приключи. Приема се с 57 гласа срещу 3 против и 5 въздържали се. Така че докладът е прият. Äh, Преминаваме към следващия доклад. So we start first with the Van Roon report Започваме с доклада Ван Рон. И господин Ван Орден е готов да започнем с него. Докладчиците, имате ли някакви е, коментари? Да, благодаря, господин председател. Всъщност срещата с докладчиците премина много добре. Всъщност е, договорихме се по много въпроси и наистина съм благодарен за това, че моите препоръки бяха приети от колегите. Благодаря, казва председателят. Минаваме към 9-2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За, против,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 87. 85, извинете, 85 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме. The vote is closed. Приключи. Отхвърля се с 35 на 29. 87 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 95-то изменение за, против, въздържали, приема се. Компромис 5 за, против,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 Чембаски е този кой е? Не чуми. А? Али не чуми. Приключи гласуването. 38 на 28. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 114 изменение за. Против. Проверяваме. Closed. Гласуването приключи. Отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против,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 Приключи гласуването. Присиема, приема се с 39 срещу 27 гласа. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против,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 Той ще получи грапа за това, Масимо. Гласуването приключи. Аз ще ти дам грапа, каза председателят.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 The vote is closed. Сумането приключи. It is 58 to 6. 58 за, 6 срещу 2, 2 възражали се. Поздравления за приемането. Мисля, че това е първият доклад, който имаме повече най-много изменения, коментари и така нататък, колкото много повече от самия доклад. По ВНХЛ hemos презентал un информе de minoría que ya... Господин председател, Имайте предвид, че следващия доклад вече е предаден на комисията по външни работи. No, no, we have to, uh, Mr. No, oh, no, he has arrived. He has arrived? No. He's there. Ah, sorry. <laughs> then we can start with that. Space capabilities for European security. И така пристъпваме към следващия доклад. А, а, имате нещо да кажете ли? В такъв случай пристъпваме е, незабавно към гласуването. Компромис първи за, против, Въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 62. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 69-то. За, против, въздържали се, приема се. 71-во за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, Dafür Против? Възражали се, приема се. Изменение 85 за, против. Възражали се, приема се. As six in favor. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. 93-то за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 105-то изменение за, против, въздържали се, приемате. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 124 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, Приема се. 135-то изменение. За. Против. Социалистите, гласувате ли? Гласувахте ли вече? Добре. 135-то. Кой подкрепя 135-то? За, против, възражали се, проверяваме. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Antrag ist mit 32 zu 34 abgelehnt. срещу отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 143 изменение за, против, Приема се. Компромис 12 за. Против въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Мисля, че е приятно да проверим. Mit 36 zu 29 angekommen. С 36 срещу 29 гласа приема се. Компромис 13 за, против, възражали се, приема се. 159 изменения за, против, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Schlechter. Kompromiss. Abstimmung ist Ja, das sollen Sie auch hören. 40 zu 21. 40 срещу 21 гласа приема се. 166 изменение за, против, приема се, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, подхвърля се. 167 се приема. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се. 170 и 70 още веднъж за,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 Приема се. Компромис 17 за, против въздържали се, приема се. 190 за, против въздържали се, приема се. 191 за, против въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против въздържали се, приема се. 197 за, против въздържали се, отхвърля се. Нека да прием. проверим все пак. Гласуването приключи. С 23 за, 38 против, отхвърля се. Исках просто да съм сигурен. 128 за, против. Приема се. Гласуването приключи. 39 срещу 26. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, проверка. Мисля, че се приема, но да проверим. Ist ne. 31 zu 35 abgelehnt. С 1 на 35 отхвърля се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменения 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, от... приема се. Значи можем да донесем кафе на групата на социалистите. Грапа. Грапа ли да ви донесем? казва председателя. 32 гласуваме сега. Кой подкрепя 32 изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 22 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42. За. Против въздържали се. Приема се. 43-то. За. Против. Изменение отхвърля се. 24-ти компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Ja. 24 zu 4 срещу 42 гласа отхвърля се. Второ и трето са заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто. За. Против. Против. Проверка. Abstimmung geschlossen. 29 zu 38 abgelehnt. 5. 29 38 отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване. Може да гласувате. Приключи гласуването. ist geschlossen. 42 zu... приключи 42 на 15. 10 въздържали се. Сърдечни поздравления на докладчика. Мистер Кузо. Господин Кузък, благодаря, господин председател. Искам само да ви уведомя, че вчера Енго че беше предаден доклад на младсенството, който вече е предаден на секретарията. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Благодаря. Имаме предвид казаното. Сега пристъпваме към доклада на Андрей Ковачев във връзка с подготовката на 71-та сесия на Общото събрание на ООН. Това е проекто доклад за 71-та сесия на Общото събрание на ООН. А, а имате ли нещо да кажете? Yes, I would just like to... Само исках да ви уведомя, че оттеглих втората част от изменение 190 е, Само за да стане ясно за всички. Благодаря. Wer 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 190-то. Къде е го? Само първата част гласуваме в такъв случай. И така, първата част за, против, въздържали се, приема се.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 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за. Извинете, 97 изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка на гласуването. Гласуването приключи. 44 за, 22 против. Приема се. 98 изменение за, против. Въздържали се, отхвърля се. 99 за, против. Въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то за, против, въздържали се, приема се. 94-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, приема се. Е, явно има проблем с екрана. Някой вижда ли нещо? А, замете си камък. А, може би да. И така, компромисно изменение 9 за 100 ми казват. Добре, стигнахме до изменение номер 100. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че е приятно, но все пак ще проверим край на гласуването. Приема се с 41 гласа за, срещу 25 против 101 за, против въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 10 за, против въздържали се, приема се. Така, 27 изменение за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 12 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 13 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение номер 14 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се. Е, електронна проверка на гласуването. Край на гласуването. 35 за, 31 против. Приема се. Компромисно изменение 15 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 131 за, против. Въздържали се. Отхвърли се. Компромисно изменение номер 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 180-то изменение. 180-то е, изменение ще гласуваме на две части. Първата част вече е гласувана, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, електронна проверка. Край на гласуването. 30 38 против. Компромисно изменение 16 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 19 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 20 за против въздържали се приема се. Изменение 147 за против въздържали се приема се. 148 изменение за против въздържали се Отхвърля се. 165 за против, въздържали се, отхвърля се. 186 за против, въздържали се. Електронна проверка. Die Abstimmung ist. Край на гласуването. 35 за, 31 против, въздържали се. Компромисно изменение за. 21 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 171 за, против, въздържали се, отхвърли се. 173 за, против, въздържали се, отхвърли се. 174, а, извинете, е, е, е, изменение 12 от Комисията по развитие за, против, въздържали се, електронна проверка. Абшимански шлазен. Край на гласуването. 35 за, 31 против, е, е, приема се. 174-то е, изменение приема се. 178 се отхвърля. Социалистите не участват. Такова чувство имам. Има ли социалисти, които да са гласували? Е, приятелите са си приятели, но понякога човек трябва и да реагира. Е, много моля политическата група на социалистите да реагира. И така, 178 изменение за. Така, вече гласувахме. 34 за, е, приема се 179 изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.11 е, е, със и без изменение. За, против. Приема се 181 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка за 183-то изменение. Край на гласуването. Е, е, приема се с 36 гласа за срещу 29. Е, компромисно изменение 22 за против въздържали се. Приема се 193 изменение. А, извинете. Извинете 215 изменение. Докъде стигнах? За против въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 217-то изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Имам желание да кажа, че нещата са ясни при условие, че социалистите не участват, просто си пилеем времето, така че ако обичате да участвате Имам чувството, че само един единствен социалист е, участва. Мисля, че всички си губим времето и затова ви приканвам да започнете да участвате. Стигаме до 200, изменение 200 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, сега, гласуваме изменение 200. За, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 изменение за, против, е, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се 32 гласа за срещу 33 против. 214 изменение за, против, въздържали се. 214-то изменение. А, извинете, забравих 212-то. 212-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 214-то за, против, въздържали се, приема се. 216-то изменение за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за. 218 изменения за, против. Въздържали се, отхвърля се. 219 за, против. Въздържали се. Приема се. 220 с измененията за, против, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21, 23-то изменение гласуваме за. Извинете, 21-во първо. 21-во за, против, въздържали се, приема се. 22-ро за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то за, 23-то изменение. 23-то изменение. Е, електронна проверка на гласуването по 23-то изменение. Е, кой поиска проверката? Е, кой беше? Кой беше този? невероятно. И така, 24-то изменение. С мнозинство с 61 гласа за се приема. Сега 25-то изменение всъщност. Извинете, 24-то за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение за, против. Да, 31 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето за, против, въздържали се, приема се.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 Устно изменение номер едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Das war's, ne? Абсолютно шосен Край на гласуването е, приема се с 49 гласа за, 11 против, 5 въздържали се. Като разглеждам ситуацията в други комисии, мога да констатирам, че тук всъщност мнозинството е доста голямо и то по всички доклади. и това е наистина много положителен сигнал за мен, както и за колегите, които са докладчици, докладчици в сянка. И смятам, че наистина това е много добра позиция именно когато подкрепяме доклади, то наистина да е с голямо мнозинство и смятам, че това би следвало да е правилото и в други комисии. А сега нека да преминем към преглед на многогодишната финансова рамка, а, рамка в 2030 година как и позицията на парламента по въпроса. Докладчика за становището е Нина Джил от нашата комисия. Така че, е, моля, елата отпред, имате думата. Благодаря ви, господин председател, колеги. В настоящия контекст бих искала да кажа следното. Измерението на външната политика в контекста на кризите, пред които сме изправени, е изключително важно нашата комисия да излезе със силно становище по МФР. Вече се срещнах с докладчиците в Сянка, проведохме първия обмен на мнения на 7 април. Срещнах се също с редица компетентни по въпроса служби от Европейската комисия. Съвсем накратко ще ви представя някои от основните аспекти. Функция четвърта за външните отношения. Уважаеми господин председател, дали бихме могли да се опитаме да се съсредоточим върху това, което казвам? Би било добре. Или пък продължавайте да си говорите. Е, само когато говорим за пари, е, си струва, нали така? Функция четвърта външни отношения. Е, тук са най-големите ни нужди с оглед на кризите. Много проблеми има и в нашето съседство. Имаме проблеми с Украина, проблеми от Сирия до Либия и тези кризи няма скоро да отихнат. Знаем какви са последствията от мигрантската и беженската криза. През последните месеци, откакто влезе в сила МФР, Видяхме също така и много природни бедствия на национално равнище. Важно е да не забравяме, че нашите собствени политически приоритети, когато гласувахме бюджета, бяха свързани с политиката на развитие. Не можем да си позволим да пренебрегнем случващото се в развиващия се свят. Също времено да урежем всичките ни политики, защото се опитваме да се справим с мигрантската и беженската криза, също не е решение. Важно е да обърнем поглед към дългосрочните предизвикателства. Ние като комисия, а и Европейския съюз като цяло се ангажирахме да постигнем целите на да постигнем целите. Така че средствата по функция четвърта трябва да бъдат засилени, за да се вдигнат таваните за кредитите за поети задължения и тези заплащанията. за да може да изпълним поетите политически ангажименти. Необходимо е също така да гарантираме, че отговора на хуманитарната криза ще върви паралелно с процеса на развитие. Доколкото зная, с оглед на последните кризи постъпиха много заявления за различни средства и това показа, че те са недостатъчни както по отношение на обема си, така и по отношение на размера си. Инструмента за гъвкавост не се използва достатъчно. Европейската комисия се опита да отговори на натиска, като създаде специални доверителни фондове за Централно Африканската република, за Сирия и така нататък. Същото се отнася и за инструмента за бежанците в Турция. Проблема с доверителните фондове е свързан с това, че по този начин се урязва погледа на парламента. Искаме се да имаме механизми, върху които да има думата и парламента, защото в този контекст има по-голяма прозрачност и възможност за отчетност. В прегледа на МФР, според мен, трябва да се предложи съществена реформа на механизма за гъвкавост. Нуждаем се от постоянна система, която да дава възможност за задействането на допълнителни ресурси, когато такива са необходими. Смятам също така, че спешното финансиране в отговор на кризите и в отговор на предвидени обстоятелства трябва да се осигури посредством специален инструмент, като се преразгледат таваните на МФР. Изрично съм посочила възможността за прехвърляне на средства между различните функции, която според мен ще увеличи способността ни да се справяме с предизвикателствата. Нещо, което по-настоящем е невъзможно. Прегледа на МФР относно външните инструменти е добра възможност за да може да осигурим по-добро сътрудничество, по-голяма последователност. По принцип за в бъдеще при прегледа ще се нуждаем от по-добра координация. След срещата с докладчиците в Сянка и представителите на комисията, трябваше доста да сбием текста, защото, както знаете, сме ограничени в броя на думите – има възможност за внасяне на изменения и доколкото знам, много от колегите ще се възползват. Аз очаквам отговорите и от други колеги относно това, което смятате, че трябва да се включи в прегледа. Благодаря ви. Мисля, че нашата комисия АФЕТ мисля, че трябва наистина доста сериозна позиция трябва да заеме при този преглед, да ни се чуят гласовете, защото е, тази програма би следвало наистина да отговаря на определени политически идеи и то най-вече по отношение на външната политика, защото виждаме, че средствата на предвидените средства са съкратени. защото е, наблюдаваме финансиране към момента от със средства, които са предвидени за идните години и това е недопустимо. Така че, наистина, средствата предвидени по а, линия четвърта трябва да бъдат увеличени. И това е, са много важни а, постове, позиции, които са а, свързани с външната политика, включая и разбира се, справането с изначалните причини за кризата с беженците на място. Така че наистина искам да окоръжа докладчика с голяма смелост и кораж да подходят към този доклад и своите предложения. Той е много важен за всички нас. Мон колег. Господин председател, колегата Данжан е докладчик от нашата група. Той ме помоли да представя неговите коментари. Той би искал да благодари на госпожа Нина Гил за извършената от нея работа. Той смята, че прегледа, средносрочният преглед на МФР е изключително важен, за да може бюджета да отговаря на ограниченията, които действат по-настоящем. Това изисква спешни мерки. Арно Данжан подкрепя проекта становището на докладчика по отношение на следното необходимостта от преразглеждане на таваните по функция четвърта. Да, действително бюджета не дава възможност да се отговори на политически поетите ангажименти. Миграционният натиск и кризата с бежанците са основни залози, но това не означава, че трябва да преустановим другите програми. Необходимостта от реформа на механизма за гъвкавост изисква и повече прозрачност. На следващото място, нещо, което е важно за нашата група, Performance Based Budget бюджета, който почива на резултатите. Виждате, че тук смесваме малко френски и английският. Това, което искам да кажа, е, че това трябва да се гледа от комисията по бюджет. Тоест тук вие трябва да се ограничавате до е, въпросите, които са правомощията на комисията АФЕД. Господин Данжан би искал да постави акцента върху а, сигурността в Европейския съюз и върху необходимостта от по-ефективното разходване на средствата. Благодаря ви за вниманието. Господин Пленкович. Благодаря ви, господин председател. Аз също съм член на комисията по бюджета и бих искал да споделя с вас някои свои мисли. Да не забравяме, че Европейския парламент настоя за средносрочния преглед на МФР до края на тази година. Когато обсъждахме въпроса обаче, не можехме да прогнозираме каква ще бъде економическата ситуация. Не можехме да знаем и какви ще бъдат международните предизвикателства, пред които ще бъдем изправени. Това оказа натиск върху бюджета – в рамките на 7 годишния период. Да не забравяме също така, че сега действащата МФР е занижена в сравнение с МФР за периода 2007-2013 година. Следователно, тази МФР трябва да бъде коригирана, ако желаем да се справим с предизвикателствата и ако желаем да бъдем последователни по отношение на нашите политики и ценности. Ето защо смятам, че предложението на Европейската комисия ще доведе до изработването на конкретни мерки. Те ще позволят постигането на целта чрез подкрепа на инвестициите и насърчаване на растежа. Смятам, че не трябва да се ограничаваме само до преглед на МФР през 2017 година и това по няколко причини. Най-напред смятам, че трябва да се засили капацитета на специалните инструменти на МФР в функции 3 и 4. По този начин ще може да отговорим на преките последствия от беженската криза. Нямаме много марш за действие относно таваните, което означава, че Европейската комисия ще трябва да представи някакво предложение за решение. Принципът за единност на бюджета трябва да бъде запазен. А относно доверителните фондове за Сирия, Африка и инструмента за гъвкавост за Турция, съм съгласен с казаното от господин Преде и от господин Данжан. Нуждаем се от повече гъвкавост и от бърза реакция. Кризата от последните две години ни показа, че трябва да действаме по-бързо. Нуждаем се от налични средства в бюджета, за да може да се справим с непредвидените обстоятелства. Ето защо приветствам диалога, който поддържа докладчика с Европейската комисия – Надявам се, че част от бюджета, свързан с външната политика на Европейския съюз, още повече с оглед на приемането на новата обща стратегия на Европейския съюз, ще се превърне в приоритет. Нашата роля като световни партньори също ще бъде засилена. Благодаря ви, госпожо Гил. Благодаря ви, господин председател. Вие казахте това, което и аз казах от самото начало. А именно всички пострадахме от съкръщаването на бюджета. Съкръщаването в зависимост от това, което беше предложила първоначално комисията по функция четвърта. Оказа се, че искането е много по-голямо посланието, което аз ще отнеса е, че всички са съгласни, че трябва да бъдем по-ефективни, да имаме приоритети, но също и, че се нуждаем от увеличаване на средствата. Защото е невъзможно да продължим да е, изпълняваме задълженията си, най-вече по отношение на политиката на развитие, да постигаме нашите политически цели, ако не разполагаме с необходимите средства. Чух казаното от господин преда във връзка с бюджета, основан на резултатите и ресурсите. Смятам, че Комисията по бюджета разглежда именно тези аспекти. А въпроса за сигурността. Опитваме се да работим и по него. Първо трябва да има сигурност в съседните нам държави. Смятам, че проблемът ни е следният. Инструментите не ни дават много марш за действие и за прехвърляне на средства между различните функции. Сега да се опитваме да търсим нови инструменти, смятам, че е важно да помолим Европейската комисия да прояви творчество и въображение – за да намери решение, да помисли как да се справим с всички предизвикателства. Е, ограничени сме е, бюджетно, а от друга страна се нуждаем от средства в тази функция. Ето защо е важно да се намерят допълнителни ресурси за функция четвърта в рамките на този преглед. Защото в противен случай ще ни бъде изключително трудно да продължим да се справяме с възникващите кризи. Вече има някои природни бедствия. Откакто започнах да изготвям този доклад, настъпиха нови такива. И ще трябва да се справим и с тези нови предизвикателства. Благодаря ви. Thank you very much. I propose to change. Благодаря ви. Предлагам ви крайния срок за внасяне на изменения да бъде изтеглен малко по-рано, т.е. да промени малко датите и да гласуваме една седмица по-рано. Защото ако видим каква е процедурата в комисията по бюджета, си заслужава ние малко по-рано да може да вземем решение за да може това да се отрази в работата и окончателните резултати на комисията по бюджета. Защо пък не? Нека да го направим. Нали тук ковем политика, а не вършим някаква административна работа. Проблема е с писмения превод. Председателят. Това в политиката не е валиден аргумент. 19 април Можем да се справим малко по-рано. Няколко дни по-рано да изтеглим крайни срок за внасяне на измененията. Да ускорим малко процеса. Няма да е чак толкова дълъг доклада. Това е становище в крайна сметка. И каква е следващата възможност? 23 май. На 23 май да се опитаме да гласуваме в нашата комисия. Така докладчика ще има на разположение 3 седмици между отделните дати, за да може да води преговори с комисията по бюджета. Става ли? Секретарията ми казва, че ще бъде трудно да се, промери, да се променят датите. Председателят, секретарията направи така, че да стане възможно. Госпожа Нина Гил, не може да гласуваме, ако не разполагаме с всички езикови версии. Това може да доведе до проблем. Нека да помислим. Не искам становището ми да отида в кошчето, защото някой ще успори всичко, само защото не разполага с превода. Председателят. Понякога трябва да действаме по-бързо, отколкото е необходимо. Не трябва бюрокрацията да ни спъва. До 23 май е срок. Това са над 4 седмици. Трябва да има начин да се справите. Това са 4 седмици, госпожа Нина Гил. Може би трябва да се допитате до докладчиците в сянка на различните групи, да видим дали различните политически групи са съгласни. Аз се придържам към казаното ми от администрацията. Председателя току-що казах, че администрацията ще трябва да действа по-бързо. Ние не сме жертви на административната работа. Госпожа Нина Гил, попитайте докладчиците в сянка, те може да възразяват. Господин Преда. ЕНП подкрепя предложението на председателя. Говорихме с генералния секретар. Не трябва да е невъзможно. Нека да опитаме. Господин Хауит. Благодаря ви. Просто да направя предложение. Тази сутрин имахме заседание. Защо докладчика да не говори с секретарията, след това с докладчиците в сянка и вие ще направите съобщение на края на днешното заседание. Да, има някои технически елементи и политически елементи, така че нека да стигнем до консенсус. Да си отделим малко време тази сутрин, за да помислим. Това е моето предложение. Има възможност да накараме администрацията да се задейства малко по-бързо. Просто това е принципно разбиране на начина по който се прави политика. Не може някакво си кратко становище да отнема 4 седмици за превод. Аз не мога да го приема. Не го приемем. Трябва да упражним натиск върху администрацията, за да изработи становището за нас. Трябва да опитаме. Смятам, че въпросът за прегледа на бюджета – е и едно от най-важните решения, които ще трябва да вземем това лято. Това решение ще се отрази на работата на парламента през последните две години и половина-три. Това няма нищо общо с който и да е друг доклад. Изключително важно е. Това, което обсъждаме тук, не е толкова важно. Важното е, че когато трябва да се водят преговори по бюджета, трябва да имаме вече становище. Добре. Ще проверим. Ще се допитаме до секретарията. Не съм ви дал думата. Сега ви я давам. Госпожа Гил, благодаря. Не ми е проблем да се промени датата, ако всички политически групи са съгласни. Никой друг, освен НП, не се изказа за. Председателят НП каза да. А относно графика, решение не взима докладчиците в сянка, а комисията. Госпожа Гил, мога ли да не се съглася с вас? Искам да кажа, че всички групи, които са представени в нашата комисия, трябва да могат да се изкажат. Господин председател, може да бъдете малко по-мил с колегите. Председателя не довършва. Господин Башир, аз съм съгласен с вас. Трябва да може да ускорим нещата, председателят. Госпожо Гил, видяхте ли сега, че имаме шанс? Нека да опитаме. Ко... Което е невъзможно, е невъзможно, но нека да опитаме. Госпожа Гил, на мен това не ми е проблем. Не ми е проблем за гласуването. Председателят. Тогава после ще обсъдим как да действаме от тук нататък. Господин Валера. Госпожа Валера. Аз не представлявам зелените, но все пак в момента се провежда проучване по финансовите инструменти, така че може би ще бъде добре да е, видим и какви са резултатите от това проучване. Това е различен въпрос, но все пак трябва да попитаме господин Пекикофър е, да може да ни запознае колкото се може по-рано с етапа на проучване по финансовите инструменти. А, е, искате ли да кажете нещо? Има ли някой, който е неудовлетворен от е, дискусията по този въпрос? И така, сега стигаме до 21 точка. Where we would like. Where is the rapporteur? е докладчик. Господин... А. Госпожа Десърнес, тук ли е? Кандидата. Мерси, мерси боку. Да, имате думата, е, госпожа Десърнес. Благодаря, господин председател, е, по този изключително важен въпрос за засилването на контрола върху външните граници на Шенген. Просто се докосваме до това, което току-що казахте. Решението беше взето от съвета през ноември миналата година след атентата в Париж. Сега сме сезирани и за това днес ви предлагам становище по този въпрос. Това преразглеждане на режима за прекусяване скъсяването на границата, така наречения кодекса от Шенген, е решето миналата година през ноември. По този начин се позволява задълбочена проверка на нашите граници, на лица и на данни, въз основа на относими бази данни, това ще се отнася за, граници, за гражданите на Европейския съюз, а също и за граждани на трети страни. Така че, когато днес говорим по този въпрос, можем да се зададем въпроса, защо това не беше направено по-рано. Реформата е съвсем правилна, повече от своевременна, повече от разумна. Ако Европейския съюз иска да съхрани Шенген и да съгласува доверие на системата Шенген, като запази свободното движение, трябва трябва да създаде ефективен контрол на границите си, както на лицата, така и на данните. Становището, което ви предлагам днес от името на Комисията по външни работи, предвижда 6 изменения по предложението на Европейската комисия. Аз опитах да се съобразя с нашите правомощия в съгласие с дискусиите, които се водят в момента, за да се приеме това и най-вече, най-вече това законодателство да влезе в сила бързо. Като цяло предлагам 6 изменения. Два изменения, е, там добавяме виза, за да се има предвид, е, че това отговаря на нашите ценности е, за защита на основните права и на правата на децата. Изменение трето напомня, че това решение има за задача да осигури защитата на всички европейци, независимо от това дали са граждани на шенгенското пространство или не, защото терористичната заплаха не се ограничава до една страна и не е резултат само от външни фактори. Изменение 4. Е, проверка на граждани на трети страни и при изхода, защото това не е достатъчно ясно в текста. Изменение 5 и 6 е, има предвид изключението от автоматичния режим. В текста на Европейската комисия се казва, че в случай, че системната проверка на данните би се отразило диспропорционално на флуидността на потоците, могат да се предвидят дерогации. Изменението, което аз посочвам е, че този закон трябва да остане изключение, да не бъде правило, т.е. оценката на риска трябва да оправдава този нов закон. Това е с няколко думи съдържанието на тази реформа. Естествено, че това трябва да бъде вписано в някаква цялост. Да обавим, че всички цялости по света имат ефективен контрол на външните си граници и е наистина време Европейския съюз да изпълни тази воля и да направи контрола ефективен. Това трябва да се впише в по-широко поле от решения, които трябва да се вземат, за да се борим в по-голяма степен за сигурността на гражданите си срещу всяка форма на тероризъм. Това е решението за, път, за данните на пътниците, което гласувахме миналата година. Всички тексти, които имат за цел да се хармонизира ефекта от терориста, базите данни за външните бойци, измененията в базите данни на Европол и Евроюз, ръст. Всичко това е част от политическата воля на Европейския съюз, така че поне според мен реформата на Шенген твърде късно се предлага, твърде късно ще влезе в сила и за това се надявам нашата, политич... нашата е, парламентарна комисия да подкрепи това предложение. Е, председателя, е, благодаря госпожо Сърнес. Е, започваме с представителите на отделните политическите групи. Господин Преда има думата, за да изложи своето становище. Благодаря, благодаря, господин председател. От името на нашата политическа група мога само да благодаря на госпожа Сърне за свършената работа. Ние подкрепяме предложението на Комисията за подобряване на външната сигурност на Европейския съюз, като запази свободното движение на гражданите. Аз изразявам нейт на господин Данжан. Той е съгласен за укрепването на външните граници, систематизиране на контрола на външните граници, включително и за гражданите граждани на Европейския съюз. Шенгенските споразумения не означават само свободно движение на гражданите вътре в границите, но и засилен контрол извън границите. Проекто становището на госпожа Десарнез върви в тази посока. Арно Данжан иска да е, работи с нея, за да се задълбочат две точки. Първо, системната промяна от страна на държавите членки на гражданите на Европейския съюз, когато напускат територията, не само когато влизат, като се допитват до е, е, съответните бази тези данни. На второ място, системните проверки на граждани на трети страни, когато напускат територията на Европейския съюз, за да се увери Европейския съюз, че те не са заплаха за вътрешната сигурност. И на трето място, е, при целената проверка на гражданите, за да не се смущава свободното движение по границите и едва след, е, но системната допитване до базите данни е изключително принудителна. Господин Дънжан иска бързо да се постигне съгласие с съвета, за за да може този текст да се приложи на практика колкото може по-бързо. Благодаря. Председателя, благодаря, е, благодаря господин Преда. Е, е, сега давам думата на господин Пицула. Благодаря, Андрей. Аз искам да направя едно предложение във връзка с измененията на докладчика. Аз съм съгласен с трагическите последици от е, атаките в Париж и в Брюксел. Показват е, слабостите на настоящата система, слабостите в проверката на външните граници и обмена на информация. Целта е, е да стане задължително и да се предостави възможност да се извършва системен контрол на е, базите данни и на е, лицата, които имат право свободно да се движат, особено когато прекусяват външната граница, за да сме сигурни дали тези лица представляват заплаха за обществения ред и сигурността подобен вид системен контрол на документи и на лица в съответните бази данни ще даде възможност за синергия вътре в системата и в структурата. В момента това не е възможно. Причината е, защото няма възможност да се проверяват тези документи и е, системно е, да се осъществява контрол на границите на Европейския съюз. Това трябва да става едновременно, но трябва е, да се отрази и на технологичните, технически и административните аспекти на граничния контрол, особено при най-честите прекусявания на границата. Ние трябва да имаме предвид засилването на капацитета за подобни проверки, защото настоящата технология, която може да пострада от вируси, не дава възможност за достатъчно бърза проверка на биометричните данни или е, съхраняването на бази в, на данни в нови системи. Това е, може да доведе до пропуски в неизправности. Е, предвид предходната практика за минимални проверки на документи и споредични допитвания до бази данни, според мен е, предложението на Европейската комисия е съвсем основателно. Очаквам бъдещо сътрудничество с колегите. Председателя, давам думата на колегата Валера от групата на Зелените. Благодаря. За мен би било удоволствие, ако можем да се отървем от контрола на външните граници, защото проверките, които се осъществяват на границата между Швеция и Дания, показват, че трябва да се подобри контрола на външните граници. Много е важно, предвид настоящата обстановка, да спазваме целостта на е, личността и е, също така основните човешки права. Според мен измененията на докладчика вървят в тази посока. Ние ще се спрем на един конкретен аспект. Как да създадем система, която е, няма да бъде неуважителна към правата на личността и целостта на тази личност. Председателя, сега давам думата на последния изказващ се. Благодаря, господин председател. Измененията, според мен, са коректни. Но по-важното в случая е да не се допуска навлизането на неконтролирани потоци мигранти в Европа. Проверките са едно нещо, но все пак трябва да се помисли как може да бъде спряна тази инвазия, това нашествие от неконтролирано приток на мигранти по външните граници. може и положението да се подобре още преди да излезем ние с нашите предложения и така нататък. Естествено, че ние сме за, за закрила на децата, на а, възрастните хора, на а, жените. Трябва да се спазват правата на а, човека. Но надявам се все пак да се нормализира ситуацията още преди ние да стигнем до прилагането на този механизъм. Да, благодаря на господин Епитидеус. Мисля, че всъщност изчерпахме изказванията. Госпожа Десернес, желате ли добавите нещо? Да, искам само да добавя, че се радва много, че дълбоко в себе си ние мислим едно и също и че сме единни по този въпрос, защото това е въпрос от е, ключово значение за нашите съграждани. Ако искаме да спасим Шенген, нека да наречем имената собствените имена, трябва да има ефективен системен задълбочен контрол на границите. В противен случай няма да има свободно движение, както сме го замислили. Това е условие си Кванон, за да се спаси свободното движение. Трябва контрола на границите да бъде ефективен, както върху лицата, така и върху данните. За мен беше удоволствие да чуя, че е, гледните точки на всички съвпадат. Благодаря на докачата Сянка, на всички, които се изказаха. После обаче възниква друг въпрос. Въпроса за, на Европейския съюз спрямо миграцията, е, спрямо убежището. Тези въпроси са изключително сериозни, но отново повтарям, повтарям, нека първо укрепим контрола на външните граници. Отново благодаря на всички. Ние е, споделяме възгледите си по този толкова важен въпрос. Председателя, благодаря. Ние всички съзнаваме, че тази тема е много важна за всички граждани, е, не само е, за контрола на външните граници, но също така и за ефективността на системата Шенген. Мисля, че колегите от е, Парламентарната комисия по граждански свободи ще вземат предвид всички становища и е, в частно становището на колегите от комисията по външна политика. Искам да ви напомня, е, че срокът за предложение за изменение по това становище е 28 април. Имам предвид измененията от нашата комисия за момента гласуването е предвидено за 24 май, така че, скъпи колеги, разполагате с още 10 на дни, е, за да направите предложения за изменения по становището на госпожа Десернес. И така, ние изчерпахме темата по 21 е, точка от дневния ред. Сега е, следващата точка от дневния ред е, е съобщение за срещата на държавните глави между Индия и Европейски съюз. Е, за момента представители на външната служба не присъства. Е, до 11.15 то няма да дойде. Да, и, искам само да кажа. Много е важно да видим колко човека от комисията са още тук. Шест. Най-добрите, наистина. Най-добрите са тук, но са само шест на брой. Това е задълбочена констатация, която не подлежи на санкции. Уви. И за това предлагам да направим кратка почивка за кафе и да продължим в 11.15. Благодаря. Ladies and gentlemen, because of this... Дами и господа, а, получи се недоразумение. Някои колеги, опасявам се, напуснаха заседанието. Да, но ние сме се приключили работата още. И така. Официално. Официално да ви информирам, че семейство Юнос вече е на път за Берлин за медицинско ам, ам, лечение. След година и половина положените усилия всъщност се овенчаха с успех, така че ам, тези хора наистина могат да получат медицински грижи в Берлин и наистина съвместно с комисията, с външната служба, наистина се работихме много добре. Комисията до сега покриваше всички медицински разноски. И наистина много се радвам, че ние като парламент наистина също имахме своя дял по решението на а, този казус. Така че благодаря на всички. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Вигант, управляващия директор, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Като бивш директор на източното партньорство с Русия, и наистина аз също съм много удовлетворен от тези добри новини за това семейство. Това е наистина доста сложен случай, имайки предвид ситуацията в Азербайджан. И аз съм много удовлетворен отново да направя съобщение относно среща на върха с Индия. През 2012 година беше последната такава среща на високо равнище и поканата на вашата комисия показва наистина интереса ви към взаимоотношенията на ЕС и, Индия и разбира се парламента и Европейската делегация са активно представени в Индия. Седмица след ужасяващите терористични атаки в Брюксел. Беше проведена тази среща на високо равнище. Беше разгледани политическите взаимоотношения между Европейския съюз и Индия. И ние всички знаем, че това са много важни за нас взаимоотношения. Срещата премина в градивен дух, постигнахме конкретни резултати и двете страни изразиха волята си за пълно развитие на взаимоотношенията по един цялостен начин. И тази работа, както казах, се увенча с многобройни резултати. Искам да подчертая в тази връзка нещо конкретно защото не само председателят е, е, Юнг е, присъстваше тук, и от наша страна също така и председателя на Европейския парламент, председателя на Европейската инвестиционна банка, както и висшия представител по външни взаимоотношения госпожа Могерини, както и разбира се представители на бизнеса. Срещата приключи с общо становище, в което се подчертава, че сътрудничеството ще се бъде задълбочено в различни сектори. като бихме желали също така да работим тясно с новото правителство, с министър-председателя Моди, който а, а, заяви, че ще продължи политиката за модернизиране на страната, за инвестиции в образованието, научните изследвания и бизнеса. А, и разбира се, това е в наш интерес, а именно инвестиции в иновативни сектори. Освен това, очакваме да се а, приемат и конкретни а, а, дейности. Ще бъде прията на обща програма за дейности, е, в която ще включва и пътна карта с конкретни инициативи. И това ще бъде общата рамка за действие през идните пет години, като ние ще посочим и конкретни ключови а, а, области. И разбира се, за нас ще бъде много важно всички конкретни дейности да бъдат а, реализирани на практика. Една от първите теми е борбата с тероризма като и двете страни гарантираха, че ще си сътрудничат в, по тази тема. Искам да ви припомня също така, че един индийски гражданин загина в атаките в Брюксел. Друга важна тема, това е а, придвижването, също така и свободното движение. Това е важно, разбира се, с оглед на общата криза с мигранти и беженци. Е, разгледахме въпроса за отменяне на визите за е, собствениците на дипломатически е, паспорти, а също така обсъдихме възможностите за връщане. Други важни резултати от тази среща беше съвместната декларация за партньорството по водите. Ние ще се опитаме да включим много повече заинтересовани страни, включая и бизнеса относно управлението на водите, делтата на Ганга, на Ганг, както и други а, реки в Индия. Приемахме също така и друга съвместна декларация за чиста енергия и климата, където а, сме насочили вниманието си върху споразумението от Париж – и а, съответно а, да се приемат конкретни задължения на страната за намаляване на емисиите. Беше подписан първия транш от 43 а, милиона, предведени за индийския град Лакно. Освен това в Нью Делхи Европейският съюз ще открие нова делегация, което разбира се ще увеличи нашето присъствие и активност в Индия. на министерско ниво всъщност беше договорено да се работи за по-голяма гъвкавост и а, подготовка на среща на Г-20 през октомври месец, като беше заявено, че и двете страни се нуждаят от повече гъвкавост в тези преговори преди среща на върха Г-20. По темата за тероризма отново беше подчертано, че трябва да се засили сътрудничеството. Що се отнася до сътрудничеството с съседните на Индия страни, в частност Афганистан и Пакистан, Индия наистина според Европейския съюз може да а, даде огромен принос за подобряване на взаимоотношенията с Афганистан. Афганистан е, разбира се, и ключова страна за нас. Обсъдихме също така социалните права, недискриминацията на половете и, разбира се, най-голямата демокрация в света се присъедини към Human Rights – И се надяваме на практика да има все пак а, практическо прилагане на решението от диалога за правата на човека. Имаше а, доста, разбира се, членове на парламента, които проследяваха дискусиите. И както казах, съвместната декларация посочва, че и двете страни трябва да се борят срещу тероризма. А също така беше повдигнат въпрос за гранична полиция Естония и Обединеното кралство. А в случая на италианския флот, разбира се, се надяваме да имаме конкретни резултати в най-скоро време. Ясно беше изразено желание да се постигне напредък и конкретни резултати, за да а, се подобри бизнес климата в двете страни и ролята на Европейския съюз, на Европейския парламент е ключова. И разбира се, и Индийския парламент може активно да се включи и разбира се председателя Шулц също заяви ангажимента на Европейския парламент. Така че беше подписана междупарламентарна делегация, а също така между председателя Шулц и министър-председателя Моди и се надяваме наистина да имаме надежни партньори от индийска страна, за да продължи нашата работа по един взаимодопълващ се начин. И ние ще продължаваме да подкрепяме това стратегическо партньорство, което е наистина значимо за нас. Благодаря ви. Thank you. Yeah, Jeffrey, go. Amir. Um, thank you very much, Chairman. Благодаря, господин председател. Господин Ван Орден. Да, разбира се, че ние сме много удовлетворени, че тази среща се проведе в крайна сметка, защото последната беше преди 4 години и имаше доста теми, които трябваше да бъдат обсъдени. Това беше доста а, а, сгъстена среща. Аз участвах също така на работната вечеря, където и председателя на парламента а, присъстваше също така. Но преди а, провеждането на среща на върха, ние имахме възможност да участваме в, а, в има предвид е, редица евродепутати, както и бългийски депутати, които имат интерес към идея. Имахме среща с министър-председателя Моди, която продължи 45 минути. Това беше среща преди среща на върха. Така че в нашата конкретна среща ние всъщност отбелязахме някои наши проблеми и нашата надежда, че всъщност ще има напредък относно свободното търговско споразумение. И се надявахме всъщност някои от тези въпроси да бъдат а, повдигнати на срещата на високо равнище. Но, за съжаление, това не е факт, но министр-председателя Моди каза, че всъщност се ангажира да се постигне напредък относно свободното търговско споразумение. Един колега се опита а, да, да изкопчи някаква позиция от министър-председателя относно а, референдума на Обединеното кралство, но нямаше такава конкретно, такова конкретно изявление. Сега, що се отнася до а, свободното разпоразумение, всъщност времето тече. Още през 2013 година започнахме да говорим за него но няма някакъв сериозен напредък. Очевидно се нуждае, и двете страни се нуждаят от повече гъвкавост, но е необходимо да се приеме конкретен график за конкретни дейности, защото не може да се продължава тази ситуация едната страна да обвинява другата и обратно, защото безспорно е, че има трудни теми. И това наистина е доста разочароваш факт, че не се постигна по-сериозен напредък. А що се отнася до взаимоотношението между нашия парламент и индийския парламент, да, вярно е, че действително има развитие на нещата. Наша делегация посети е, индийския парламент. А, също така и а, председателя на а, нашия парламент покани говорителя на индийския парламент и се надявам тази среща да се реализира през декември тази година. Така че това е все пак някакъв сигнал за на, напредък. Това са добри послания. Но като цяло все пак съм неудовлетворен относно темата за свободното търговско споразумение. Това е съществена тема в нашите взаимоотношения с Индия и се надявам наистина да поработим повече по въпроса. Благодаря. Shall I go now? gave way to the chair. Um, I think, you know, I agree. Госпожа Джил, до голяма степен съм съгласна с казаното от Джефри по относно свободното търговско споразумение. Мисля, че наистина ще, ще да бъде по-добре да се постигнат някакви конкретни резултати, но все пак по-важен е въпросът според мен, че след 4 години пауза тази среща на високо равнище се състоя и бяха разгледани 4 стратегически въпроса за Европейския съюз. Освен това, приветствам и плана за избор за следващите след, 5 години, темите, които са включени, енергетика, околна среда, борба с тероризма и така нататък. Важно е, освен това, да имаме една по-широка стратегическа позиция, която да е фокусирана не само върху настоящето, но и бъдещето. Така че това, както е нашия подход и спрямо Китай, освен това, трябва да увеличим а, видимостта, присъствието на нашите взаимоотношения. А, за съжаление, след срещата не беше организирана пресконференция, което е абсолютно необичайно и искам да се, опитах се да разбера защо. Но смятам, че и за двете страни е важно да говорим открито за смисъла и важността на нашите взаимоотношения – нашето представителство в е, Нью Делхи е, работи много добре. И, но трябва да работим в тази посока повече, а именно нашата видимост, нашето присъствие в а, Индия, за да се увеличи геополитичес, геополитическата ни роля а, в тази част на, на света. Имайки предвид факта, че Индия няма да участва повече в FP7, трябва да се увеличи работата, активността на нашето представителство там. И може би е, на парламента трябва да помисли какво може да направи повече. Така че по някакъв начин евродепутатите трябва да могат да помогнат на представителите на, на бизнес, на частния сектор да е, е, разучат, е, изпробват различни възможности за нови взаимоотношения с, в, в Индия, така както това го правим в Бразилия, в Китай, Южна, Южна Корея. И това е, разбира се, в синхрон с програмата за цифровизация на Европейския съюз, което посочи и Джефри. Бяха проведени някои е, дискусии относно това какво можем ние да направим по отношение на именно тази тема на цифровизацията, имайки предвид, че всъщност това е тема, която е от най-висок приоритет е, за Индия. Освен това, бих искала да разбера дали съществува някаква програма за последващи срещи на върха, имайки предвид е, Последната среща беше преди 4 години, имаше доста голяма пауза. Как ще протекат за напред нещата? Ще имаме ли регулярни срещи на върха или хубаво е наистина да се обсъди този въпрос? Hvala lepa, gospod е, predsednik. Ni mi treba veliko govoriti, ker sta e, kolega pred menoj povedala že veliko. Priznam, da sem bil zaskrbljen. Ще бъда кратък. Не. Малко съм обезпокоен от липсата на динамика в отношенията ни с Индия. Не мога да кажа, че моето безпокойство бе оталожено, но е добре да видим някакъв напредък. Потенциала на отношенията ни с Индия е огромен. Това ще се отрази добре както на Европейския съюз като цяло, така и на отделните държави членки, които като че ли проявяват все по-жив интерес в отношенията с Индия. Това е важно и в контекста на конференцията в Париж. Много може да направи Европейския съюз за екологизирането на индийската економика. Можем да допринесем заедно за постигането на целите от Париж. Доволен съм от това, че е отбелязан напредък Добре е, че е отворен клон и на Европейската инвестиционна банка в Нью Делхи. Смятам, че за бъдеще нашите отношения ще стават все по-динамични. Благодаря. I just wanted to start to support Mrs. Jill, uh, but she's not here anymore. Джа Джина искаше думата, обаче не я виждам в залата. Разбира се, ако а, отговорите, моите отговори ви интересуват, разбира се, аз ще се постарая да отговоря на зададените въпроси. Разбира се, това е задължението на служителите на Европейския съюз. Така, изчух, изслушах неудовлетворението, изразено от господин Ванден Орман. И аз напълно споделям това разочарование също така, защото ние също така бихме желали а, а, да видим напредък а, отношение на преговорите за търговското, а, свободното търговско споразумение, които започнаха преди 9 години Три години всъщност бяха блокирани. Времето беше кратко, в което главния преговарящ наистина а, имаше възможност да работи от наша страна с а, индийските партньори. Кратко беше времето да обсъдим всички различия, но все пак е важно, че е на лице политическа воля. Важно е едно. Индия желая да се отвори спрямо нас, но по един внимателен начин. Тоест, Индия се страхува от бърза либерализация. Нашият подход е цялостен по тази тема, което Индия, от друга страна, е заинтересована от а, частична либерализация един класически подход. Докато нашата позиция е обратната. Ние сме за по-бърза либерализация, един по-всеобхватен, широк а, обхват, приложно поле. Така че ние трябва да намерим пресечните точки между, нашите, между двете позиции. И разбира се, индийската страна е заинтересована да получи по-широк достъп до пазара на труда, до различните оператори, на услуги. Но, както казах, важно е, че работата започна, тя продължава. И имаме основания да бъдем, да бъдем оптимисти, защото все пак е нужно да дадем малко повече време. И се надяваме, че срещата на върха на Г20 наистина може да даде ясни сигнали и отново да се върнем към а, преговорите. Това поне е нашия график, договорен между индийските министри и европейския преговарящ, които се опитаха да намерят тази формула за сътрудничество. Потенциала на това сътрудничество е огромен, защото това е страна, която е огромна, която се развива бързо. И разбира се, предлага а, изчерпаеми възможности със своя пазар. Сега, защо нямаше пресконференция? Индийската страна настоя пресконференцията да бъде без въпроси. Защото графикът е, между отделните делегации, тази от Белгия, среща с а, чуждестранни а, бизнес представители и така нататък. Просто графика беше наистина много-много стегнат и именно заради това решихме от двете страни да няма пресконференция след среща на върха. По въпроса за видимостта, нашето присъствие там, да, така е. Трябва да а, увеличим нашата активност там, и се надявам, че наистина за напреч винаги ще се организират пресконференции по един модерен а, начин. Нашият, а, нашето бизнес представителство няма да бъде затворено. То ще се включи активно в работата по декларацията за управлението на водите. и ще бъдат разгледани различните въпроси за устойчивото управление на войните, за управлението на повърхностните води също така. Европейския съюз е активно представен а, с а, един а, проект за изграждане на метро, който възлиза на 1,13 милиона евро. Освен това, господин Питерле който беше казал тук, че всъщност ние не изчерпваме нашия потенциал по най-добрия начин, но в момента искам да го успокоя, защото съществува политическа воля за ангажиране в тази политика, взаимоотношенията не са леки, но съществуват редица възможности. Хората го виждат това и мисля, че с новата програма ние вече имаме една много добра основа за съвместна програма за действие. Разбира се, тази програма ще бъде един вид тест за а, нашата работа, за да видим как ще преодолеем различни бюрократични трудности и други от друг характер. Надявам се след половин година отново да можем да ви зарадваме с по-добри новини. Благодаря ви. Благодаря ви. Някой друг? Съгласен съм с тримата оратори, но мисля, че вие сте съгласни с нас това трябва, този въпрос трябва да бъде начално място в политическия дневен ред. Китай ще трябва да се насочи към правовата държава и всичко е в ръцете на Китай. За това смятам, че в дългосрочен план Индия има същия потенциал като Китай. Нека да не губим време и на политическата сцена да стане ясна тази информация. Затова ви призовавам да ни помогнете да разпишем този въпрос челно място в дневния ред. Благодаря ви. Закривам заседанието. Ще се видим в 3.